Уважаеми колеги, моля ви заемете местата си. Сега ще продължа народния си език. Скъпи колеги, Приветствам ви най-сърдечно в началото на нашата конференция. Вече е традиция да провеждаме съвместни конференции, на които да участват депутати е, от националните парламенти и Европейския парламент. Темите са с е, трайно, дългосрочно значение. Днес и утре ще говорим за новия план за европейско економическо възстановяване на нашата парламентарна среща. Радвам се да поздравя представителите на чешкия парламент. От дясната ми страна е председателят на чешкия сенат господин Соботка. Приветствам ви най-сърдечно, господин Соботка. А от дясната страна на господин Соботка е председателя на Чешката камера на депутатите, колегата Милослав Вълчек. Добре дошли, господин Вълчек. От лявата ми страна господин комисарят Йоаким Алмуня, който представлява комисията тук. Добре дошли на вас, господин Алмуня, в Европейския парламент. За нас не е нещо необичайно да приветстваме представителите на Европейската комисия. Сред нас е, те са много често тук, е, както председателя на комисията господин Баросо, така и ресорните комисари. Много често присъстват на нашите пленарни заседания. Господин е, Жан-Клод Трише, е председателят на Европейската централна банка, ще дойде с известно закъснение. Към 15.20 е, като самолетът му има закъснение на полетите. Днес аз самият също закъснях с полета от Берлин. И от е, името на ръководството на парламента ви моля да извините господин Жан Клад Трише, но той със сигурност ще дойде но с известно закъснение ще се присъедини към нас. Сега позволете ми да дам думата на господин Алмуния, като представител на Европейската комисия. Дали нещо не, не обърках, може би реда, предварително определения ред беше малко по-друг. <laughs> Като че ли не комисията бе първа по програмата. Не. Господин Садовка, има думата. Дами и господа, колеги, От самото начало искам да кажа, че новия договор за европейската економика е неразделна част от процеса на европейска интеграция. Всички ние се стремим към економически стабилна и конкурентноспособна Европа, която няма да бъде управлявана от облагодетелствани бюрократи, но ще бъде настроена благосклонно към своите граждани. Това съответства и на начина по който беше създаден Европейския съюз. Понякога го забравяме, но Европейския съюз е изграден върху основата на свободното движение на хора, стоки, капитали и така нататък. В момента света преживява економическа криза и ние трябва да преодолеем тази книга, тази криза с помощта на нашите економисти. Ролята на нас, политиците, е да останем верни на принципите, които вече споменах. С други думи, процеса на европейска интеграция би трябвало да се осъществява възоснова на унези рационални правила, с които сме свикнали, независимо от кризата. Ние трябва да се получим от кризата, но не бива да се подаваме на паника и да смятаме наивно, че можем да преодолеем кризата чрез наполеонски стремежи, егоизъм на нациите, държави, Европа на две страни, нито пък социално инженерство, което само би подсилило различието между стари и нови държави членки, някои от които са преминали през, през период на централно планирана и командна економика. Този опит би могъл да бъде полезен за страни, които в двете, между двете световни войни успяха да се развиват. Ако забравим основните си принципи, ние можем да се подадем на изкушението да търсим лесни решения, които не дават резултат. Въпросът е сега са, трябва ли да субсидираме, трябва ли да кредитираме, как, в каква степен да се осъществява централния контрол? Трябва ли ни европейска интеграция на всяка цена? Няма ли да е по-добре да се стремим към ситуация, в която имаме сигурност с акцент върху енергийна и продоволствена сигурност чрез общата сълскостопанска политика. Ако приемем този подход няма да, да се наложи да се притесняваме за бъдещето. Европа разполага с множество способни економисти, специалисти и работници, които да ни помогнат да запазим днешното ниво. Не бива да забравяме, че Европа разполага и с изобилие от бюрократи и те могат да използват сегашните условия, за да а, постигнат своите цели. Ако а, забравим, ако обаче приемаме мерки, тези хора няма да имат шанс. Не бива да затъваме в второстепенни маргинални въпроси. Не бива да, за, да запушваме уши, устите на унези, които имат някои резерви за някои аспекти на европейската интеграция, тъй като понякога съмненията им са основателни. Убеден съм, че Европа чрез своите предприемачески усилия ще засили ролята си в света. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много, господин Свободка. Господин Вълчек. Уважаеми господин председател, уважаеми председател Саботка, уважаеми депутати от Европейски парламент и националните парламенти, уважаеми гости. За мен е чест това, че мога да се изкажа на днешното междупарламентарно заседание. Мисля, че участието ми тук съвсем не е само формално. През последните седмици е, работи много сериозно в чешкото председателство и а, е, всички сме съгласни, че економическата рецесия е един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскваме в момента. Именно заради това смятам, че днешното ни заседание е изключително важно. Световната финансова криза прерасна в дълбока економическа рецесия, безпредседентна от Втората световна война насам. Финансовите пазари в Съединените щати бяха твърде зле регулирани, което доведе до спадане в търсенето на множество продукти. Краха на пазара, провала на регулирането доведоха до много тежка ситуация. на Финансовата економическа криза също така води и до криза в мисленето. Смятахме, че един пазар, който е по-свободен, може да преодолее социалните бариери, но всъщност се оказа, че намаляването на данъците увеличава разликите, социалните разлики. Имаме социални конфликти, има економически национализъм, който се навдига и опасността от фашизъм и други радикални идеологии също става все по-реална. Хората губят своята вяра в политиката, економиката и правосъдието и Европейският съюз е длъжен да действа. Дълбочината и сериозността на тази криза и взаимовръзките между нашите економики показват, че няма как страните да разрешат проблема самостоятелно. Само чрез европейска координация можем да се справим. Това означава като начало да постигнем съгласие за това какво е причинило а, е, този крах и след това да се съгласим а, е, кои са най-добрите мерки е, за да възстановим економиката. Трябва да действаме по координиран начин и срещу онези, които не искат да действат, а, искат само да извлекат полза от скъпите мерки предприяти от други страни. Не сега е момента да се възползват такива играчи в економиката. Приветстваме ангажимента на правителствата да стабилизират държав, економическия сектор. Но само плащане на загубите не е достатъчно. Трябва да възстановим доверието в финансовите институции. Твърде дълго време вярвахме в саморегулацията. Оказва се, че тя не действа. В Европейския съюз бяхме въвели регулаторни стандар... стандарти. Те не са идеални, но са необходими. Европейския съюз трябва да наблюдава внимателно какво се случва в държавите членки и да насърчава ефективната работа на регулаторните органи, както и ясното разпределение на отговорностите. Именно фрагментацията на регулацията на финансовите пазари в Съединените щати доведе до краха на пазара. Не ни трябва повече регулиране, трябва ни по-добро регулиране с по-добри резултати. Европейският съюз трябва да даде тласък на тези реформи. И приветствам взетите до сега мерки по този въпрос. Но трябва е, мерките да се координират по-добре на европейско равнище. И може би именно сега е момента да създадем нови европейски програми, подплатени с е, съответните финанси. Все още не инвестираме достатъчно в нови технологии в Европейския съюз. Твърде много е, ученици напускат училищата преди да са завършили. Така че това са отрасли и области, в които можем да инвестираме, за да се справим и с тази криза и да предотвратим следващи кризи. Трябва да разработим по-добре инфраструктурата си и е, зелените инвестиции, които получават голяма подкрепа, все още, за съжаление, не, не се радват на достатъчна яснота относно своето финансиране. И така, уважаеми колеги от е, Европейски националните парламенти и е, уважаеми гости. Трябва в този момент да покажем, че сме готови да работим заедно, координирано, солидарно и, да, и че няма да си скрием главата в пясъка от тази криза. Това е възможност да въведем нови идеи и е, да използваме технически иновации. Няма страна, която да може да се справи с тази криза сама и по-отделно. Европейския съюз е съюз, който може да се справи с тази криза. Нашият е, съюз събира 27 страни и един от най-големите блокове в света и затова можем да се справим. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Вълчек. Чухме вече изказванията на двамата председатели чухме за различните акценти. За сега се въздържам да изкажа моето мнение, но от името на Европейския парламент ще кажа, че ние се доверяваме на пазара и същевременно съзнаваме, че пазара се нуждае от ред, от правила. Ние сме за пазарната економика, но социална пазарна економика, т.е. за едно пазарно развитие, което обаче е поставено в служба на хората, защото именно това е смисъла на това чудесно словосъчетание социална пазарна економика. Това бе и лайт мотива на всичко това, което се говори и на срещата на високо равнище на седемте е, най-високо развити държави в света на срещата на Г7, Г8 и за резултатите от срещата ще ни разкаже господин Албуня. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че поканихте Европейската комисия и мен лично да участвам в тази дискусия. От името на Европейската комисия Искам да приветствам депутатите от националните парламенти и председателите на двете камери в Чешкия парламент. Съгласен съм с казаното от тях. Европа и е глобалната економика преживяват безпредседентна економическа криза. Преди година и половина, когато започна кризата, не можехме да си представим, че ще бъдем, че ще преживеем толкова сериозна криза, толкова сериозна рецесия. Миналия петък, преди срещата в Рим, Евростат публикува данните за брутния вътрешен продукт на всички страни от Европейския съюз към края на 2008 година. За съжаление, данните са отрицателни по-лоши от онова, което бяхме предвидели. Растежът е минус 1% през четвърто три месече на 2008 година. Това показва, че навлизаме в 2009 година в, с рецесия в Европа. Същото обаче въжи и за Съединените щати. И Съединените щати навлизат в 2009 година с рецесия. Също въжи и за Япония. Данните за последното 3 месече на 2008 година бяха публикувани. Данните са още по-лоши, отколкото за Съединените щати и Европа. Преди няколко месеца ние все още говорихме few months ago about the possibility of the emerging economies преди няколко дни говорихме все още за възможност, за възможността развиващите се страни да поддържат растежа и да бъдат мотор за растежа За съжаление, китайската економика, бразилската, индийската економика макар и да поддържат растеж, също страдат от забавяне. Другите нови економики отбелязаха отрицателен растеж. Те са взаимно свързани. Те са свързани помежду си, свързани са и с по-развитите страни. Световният растеж се ограничи много бързо през последните месеци на 2008 година. И така, това е първата глобална криза, която сочи, че глобализацията ни даде много възможности, които са резултат от взаимната зависимост. Но сега прехвърлянето на отрицателния ефект на кризата е много бърз. Е много бързо и всички са изправени пред много трудна економическа ситуация. Всички преживяват социални напрежения и социални конфликти. Как реагира Европа? В Европейския съюз ние сме подготвени да се борим с економическата криза, тъй като ние координираме економическите си политики. Разполагаме с институция като Европейската централна банка и господин Трише ще бъде сред нас след няколко минути, така че аз няма да се спирам на решенията на тази институция. Останалите централни банки в Европа и извън нея успяха да координират своите действия в монетарната област, осигурявайки ликвидност по много по-ефективен начин, отколкото в предишни периоди. Така че от парична гледна точка ние успяхме да предприемем действия. От гледна точка на фискалната политика, в Европа сме свикнали да координираме фискалната си политика. В договора от Мастрихт има рамка за координиране на фискалната политика. Въпреки, че тази политика все още е предимно предмет на, национални, на, наци, на национално решение, но програмата за конвергенция и стабилизация, обсъждането на средносрочните стратегии на ниво ЕКОФИН, изпълнението на пакта за стабилност и растеж са растежи, които се оказват много полезни. Тези инструменти могат да се използват в процес на рецесия, за да координираме своите действия в областта на фиска. В резултат на тази координация Европейската комисия предложи, а съвета прие план за възстановяване, за економическо възстановяване на Европа. Мисля, че прилагането на фискалната политика в един контрацикличен начин дава възможност да се реагира положително. Много е положително от това, че държавните и правителствени ръководители успяха да договорят общ подход. Сега започваме да оценяваме въздействието на тези действия върху нашите економики. Според първоначалните разчети, които ще бъдат представени на Европейския съвет в март, фискални, а, данъчните стимули, за които бяха взети решения през последните два месеца, възлизат на 1,2% от БВП. Също така се взимат решения на национално ниво за предоставяне на финансови стимули на економиката в размер на 0,5% от БВП. Важна роля играят в Европа и автоматичните стабилизатори. Смятаме, че техният ефект върху економиката между 2009 и 2010 година възлиза на 1,7% от БВП на Европа. Така че нашата подкрепа за економиката от фискална гледна точка чрез автоматичните стабилизатори и стимулите възлиза на 3,3 и че, между 3,3 и 4% от БВП за тази година и до година. Третата група мерки, приети в отговор на кризата, е подкрепата за банковия и финансов сектор. Това са мерките насочени към осигуряване на нормално функциониране на, тази, на този пазар и спасяване на институциите, които бяха засегнати от кризата. Това се координира на европейско ниво чрез общите насоки за ценови гаранции, които се предоставят от националните правителства на финансовите институции. Приехме общи насоки за рекапитализация на финансовите институции, както чрез обществени, така и частни финансови средства. Общите насоки и в двата случая са насочени към запазване на условията за равнопоставеност. Това са решенията, които трябва да бъдат взети на национално ниво, но които не могат да изграждат бариери на пазара. Те не могат да създават дискриминация срещу финансови институции. Не е допустимо и дискриминация спрямо отделна държава членка. Наблюдаваме изпълнението на различните финансови пакети на фона на общи насоки. Както много от вас знаят, ние сега обсъждаме как да подхождаме към а, нискокачествените активи. Кредитните пазари не функционират нормално. Ние трябва да възстановим нормалните кредитни потоци максимално бързо. Без, ако това не стане, ако не се възстанови нормалното функциониране на кредитните пазари, нито паричната политика, нито фискалните стимули ще дадат резултат, както в Европа, така и в другата страна на Атлантика. Обсъдихме на ниво Г7 в Рим координирането на действията в тази област. На глобално ниво, но най-напред ние трябва да решим помежду си през следващите седмици. Това е отрешаващо значение за неформалната среща на 1 март, свикана по инициатива на Френското председателство. Това е отрешаващо значение за подготовка на европейската позиция на срещата на Г20 в Лондон през април. Данокопаците чакат. Те казват – да, разбираме, че банковия сектор трябва да функционира. Да, разбираме, че най-спешната задача за правителствата и финансовите органи да възстановят функционирането на финансовите пазари. Без тях не можем да преодолеем рецесията и да възстановим растежа. Но средствата на данакопаците, които се с които се оказва подкрепа на банките, трябва да бъдат предмет на прозрачност. Ние трябва да знаем в как, какво точно представлява балансовия отчет на всяка банкова институция. Това предполага строги изисквания към ръководителите на финансовите институции, които може би носят отговорност за лошото управление в миналото. Трябва да се избегне проциклично, що се отнася до, правил, до правилата за отчетност, но също така и от гледна точка на възнагражденията на ръководния състав и на трейдерите. Всички тези правила плюс прозрачността са много важно политическо условие за средствата, предоставени на финансовия сектор. Ние трябва да наблюдаваме, трябва да следим какъв е истинския ефект на фискалния стимул върху нашите економики. Ние препоръчваме този стимул трябва да бъде целенасочен и временен и ясен. Тези условия би трябвало да осигурят положителен резултат, тъй като, както казах, става дума за парите на данакоплаците. Заедно с това ние следим изпълнението на пакета. Заедно с това обаче ние наблюдаваме, че някои държави членки са под наблюдението на парламента, на комисията, на парламента. Те са под наблюдението на пазара. Раз, раз, увеличиха се различията в доходността на облигациите. Тази засилена разлика говори, че позицията на публичните финанси в различните държави членки е различна. Ясно е, че устойчивостта е много важна за всички нас. Това напомня, че ние трябва да предоставим фискален стимул за, в краткосрочен план. Заедно с това, ние трябва да сме бдителни, така щото да не поставяме под заплаха дългосрочната устойчивост на обществени на публичните финанси. Ето защо изпълнението на пакта за стабилност и растеж е много важно в сегашните условия. Вярно е, че пакта а, беше ревизиран след 2005 година и тази промяна осигури повече гъвкавост. Тази гъвкавост е особено необходима в момента. Заедно с това, тя трябва да се съчетае с много строги правила за, дълго, за средносрочна устойчивост на публичните финанси, за да не застрашаваме с тяхната стабилност и да не се окаже, че следващите поколения ще трябва да плащат цената на нашите действия. В тези условия а, еврото е нещо като заслон в буря. Някои така наречени експерти говорят за възможността еврозоната да се разцепи. Вероятността от такова разцепление е нула, но списъка за кандидати за членство в еврозоната е много дълъг по-дълъг, отколкото беше преди няколко години. Така че еврото е средство за нашата защита. Много полезен е инструмент в борбата срещу кризата, но заедно с това той изисква отговорност от страна на всички членове на еврозоната. Тази отговорност е свързана с акцента върху устойчивостта на публичните финанси. Най-сетне, както казах, ние се стремим към осигуряване на европейски принос към дебатите на Г-20, както и към дискусиите в международните финансови институции. Европа дава своя принос, тя трябва да даде своя принос в процеса на търсене на решение и този принос трябва да бъде единен. Европа трябва, трябва да говори с един глас. Ние дадахме сериозен принос на в даването на начален тласък на среща на върха във Вашингтон и в Лондон и се надявам, че двата европейски съвета, неформалния на 1 март и формалния на 19 март, преди които ще се осъществи срещата на Г20 в Берлин, ще покажат ясно в какво състои нашия принос. Един от приносите, и тук искам да дам дължимото на чешкото председателство, is the need to avoid protectionism, to protect това е необходимостта да избегнем протекционизма, да защитим гражданите от опасностите на протекционизма и да запазим една открита европейска економика със свободно движение на хора, услуги и капитали. И е вярно, че тези свободи трябва да се съпътстват от подходяща регулация баланса между свобода и регулация, според мен, отсъстваше, когато се натрупваше сегашния дисбаланс. И сега трябва да търсим решение на кризата. Благодаря ви. So much, for... Благодаря много, господин комисар Алмуния, за това изказване. А сега, тъй като председателят на Европейската централна банка, господин Тришев, все още не е тук, давам думата за изказване на представителите на Европейския парламент по двата доклада на Европейския парламент, като в момента, в който господин Тришев прекъсна, пристигна, ще прекъснем дискусията. Като цяло правилата за дискусията са следните. На всеки двама депутат от националните парламенти се изказва един депутат от Европейския парламент. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Тези срещи, както стана ясно, вече са традиция. От 2005 година Европейският парламент работи в формата на една е, група, на един е, комитет за ориентиране на основните дейности, за определяне на основните дейности във връзка с Лисабонската стратегия и с е, осъвременяването й. Така че постигаме непрекъснато напредък в осъществяването на Лисабонската политика. Радвам се, че днес има толкова много представители на националните парламенти, защото по този начин ще подготвим нашата позиция за пролетната среща на върха по тази тема. В миналото Европейския парламент не определяше единствено основните теми, да кажем енергийна ефективност, а определяше и основните проблеми. И точно по тази причина ние днес се събираме, за да обсъдим не само европейското економическо възстановяване след кризата, но и новия план, начина по който ще се споразумеем да постигнем именно на такава економическо възстановяване. Ако си спомняте през 20-те години на миналия век настъпва депресия, и тогава именно американският президент Рузвелт е, говори за така наречения New Deal с, е, е, за новите сделки, за новите споразумения. Днес ситуацията в света е много близка до тази по времето на Рузвелт, така че е крайно време да постигнем договореност и да се разберем за това как точно ще действаме и какво ще планираме. В никакъв случай обаче, защитавайки европейския пазар, ние не желаем е, протекционизъм, не желаем да се изолираме. Напротив, ние желаем да действаме гъвкаво, съгласно нашите е, програми за гъвкава сигурност. Желаем да бъдем прагматици Необходимо е да разпределим съвсем точно задачите на европейското равнище и на националното равнище. И именно на национално равнище се разпределят най-много финансови ресурси. Затова задачата на националното равнище е изключително важна и същевременно в никакъв случай не бива да подхождаме безразсъдно при разпределянето на средствата, защото е, от национално равнище една криза би могла да се прехвърля вече и в другите държави членки на европейско равнище. На европейско равнище би трябвало да координираме програмите, действията и същевременно да вземем предпазни мерки, така че в бъдеще да предотвратим настъпването на подобни финансови и економически кризи. Европа не е в най-бедствено положение в рамките на тази криза. В сравнение с останалите економики в други части на света, Европа се държи доста добре и се оказва, че е, може да противодейства на кризата. В рамките на Лисабонския процес ние можем да намерим отговора и изхода от кризата. Ето това би трябвало да се каже на пролетната среща на върха. Европа все пак в резултат на всички тези мерки, които сме взимали и в предишните години, успява да се справи с кризата съвсем не е зле. Еврото, общата европейска парична единица остана стабилна, независимо от финансовата криза. Ако имахме само национални парични единици, какво щяхме да правим? Как щяхме да се справим с паричната, с финансовата криза? Националните ни валути щяха много силно да се разкласят, докато сега еврозоната, общата европейска единица, успя е, да устои на сътресенията. Ето това беше едно чудесно решение. Аз мисля, че можем да бъдем доволни от въвеждането на еврозоната на економически и паричния съвет. Благодаря много, господин Лене. А сега, уважаеми колеги, тъй като господин Трише все още не е тук. Давам думата на госпожа Едик Херцог. Благодаря много. Уважаеми дами и господа, колеги от националните парламенти, като, доклад, като са докладчик е, е, а, по а, е, доклада за Лисабонската стратегия от името на групата на европейските социалисти, ще подчертая, че не е важното тук е да се справим с предизвикателството на глобалната финансова криза. Тя дава възможност е, е, да, се види съвсем ясно, че Европа най-добре може да се погрижи за своите граждани с конкретни е, действия. Основната ни цел е да създадем стабилност за гражданите чрез заетост, като същевременно се преодолеят тенденциите към протекционизъм. Необходимо е да се гледа дългосрочния интерес на Европейския съюз, изграждането на едно общество базирано на знанията, като по този начин се е, даде възможност на хората да се радват на сигурност в промяната, е необходимо да се е, предприемат е, в четирите области на Лисабонската стратегия съответните финансови е, мерки и фискални стимули. Основните цели на Лисабонската стратегия имат за цел е, да се координират е, политиките, да се направят те по-целеустремени и ефективни, да се задълбочат усилията за економически растеж и създаване на заетост и да се минимизира вероятността за по-нататъчни кризи координирани действия от страна на Европейския съюз са е отражаващо значение тук, защото само така можем да преодолеем конфликтите, свързани е, с економическото възстановяване. Е, това е важно и в Европа и в света, където Европа може да играе лидерска роля. Кризата, която преживяваме днес, се е, дължи на е, липса на достатъчно добри и ясни правила и е, вече финансовата криза се прехвърля към реалната економика с много тежки последици. И един личен коментар, уважаеми колеги. Както през 89-та година имам чувството, че със всеки изминал ден ситуацията се променя и е, че можем само да се учим от това, което се случва. Трябва да действаме така, че кризата да се преодолее за, със смисъл за хората. Трябва да се преодолее, е, предотврати масовата безработица и трябва да се е, вземат преди всички компоненти от економическия план, е, от плана за економическо възстановяване на Европа. Необходимо е средствата за социално финансиране да се насочват към преквалификация и а, създаване на конкурентна способност на хората на пазара на труда. Като най-вече трябва да се съсредоточим върху най-уязвимите групи, онези, които са най-далече от пазара на труда и е, е добре да се работи чрез малките и средни предприятия. Както Дарвин каза преди 200 години, съгласно теорията на естествения подбор, не най-силният биологичен вид ще оцелее, а най... Не, не най-силният биологичен вид оцелява, не най-силният в биологичния вид оцелява, а най-интелигентният. Затова трябва да действаме по интелигентен начин. А, и затова европейският отговор и отклик на тази криза трябва да е най-интелигентният. Мисля, че за това трябва да разчитаме на хората. Трябва да изберем една добре контролирана банкова система. Ако искате, можем да го наречем един по-добре регулиран капитализъм. Трябва да създадем пазар, в който е достатъчно гъвкав, но едновременно с това се радва на достатъчна сигурност за гражданите. Трябва да залагаме на иновациите, за да може економиката да стане по- високопроизводителна и е, за да може гражданите да са свързани чрез политическите системи. Като се увеличи въздействието на технологията в економиката е, и в различните отрасли на економиката, Европа може да излезе от тази криза още по-силна и да стане лидер в е, световните технологични иновации. Затова трябва да залагаме на образование и на, по... и на увеличаване на производителността. Когато говорим за образование, трябва да го насочваме и към възрастните в програми за обучение през целия живот, защото така се увеличава производителността на труда и се предоставят необходими умения за е, участие, конкурентно способно участие на гражданите на пазара на труда. Уважаеми колеги, европейските социалисти искат да подчертаят огромното значение на хората, защото само с хората и за хората Европа може е, да бъде добро място за живот. Това е социалистическата гледна точка към този доклад. Благодаря. Děkuji, paní poslankyně. Já mezi námi vítám prezidenta Evropské centrální. Благодаря много, госпожо Херцог. Позволете ми сега да приветствам председателя на Европейската Централна банка Жан-Клод Трише и преди да му дам думата, бих искал да а, ви кажа, че ако искате да се изкажете, а, трябва първо да попълните формуляра, с който разполагате, да го предадете на представител на секретарията и по този начин ще влезете в списъка на изказващите се, като поредността ще бъде следната. Двама депутати от националните парламенти, един от европейски. А сега давам думата на председателя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише. Уважаеми господин Пьотринг, Уважаеми господин председател на Чешкия сенат и на Чешката камера на депутатите, уважаеми господа евродепутати, уважаеми господа национални депутати, изключително съм удовлетворен от участието си в тази и междупарламентарна среща. Още сме в средата на февруари, а вече се срещаме за трети път. Така че това е добър знак за нашето сътрудничество между Европейския парламент и националните такива. Това от своя страна пък значи, че и Централната банка е предвидена като важен фактор в този диалог. Diese hat mittlerweile auch die EU erfasst Regierungen, в този процес би трябвало да участват всички равнища, парламентите, националните ведомства, банките и те наистина го направиха много бързо. Подчертавам този аспект, който ми се струва особено важен, а именно факта, че ние в никакъв случай не изпуснахме основната посока, основната ориентация на взимайки решенията ни в едни много тежки условия и при е, висока степен на спешност. Основната ни задача е да помогнем за решаването на кризата с помощта на частния сектор. Of... Ние трябва се погрижим решенията, които взимаме днес, не създават основа за дисбаланси в бъдеще. Можем да постигнем това, ако разработим политиката по такъв начин, че да не се връщаме към статуквото, а предвидим акцент върху средносрочна финансова стабилност. Ще обясня какво имам предвид. Глобалната економика беше и все още е дисбалансирана в три области в финансовата система, макроекономическата конфигурация и управлението на финансовата архитектура. Сегашната криза ни дава възможност за ребалансиране – но което е по-важно, дава ни възможност това да стане в три области. Това са трите предизвикателства, които трябва да решим, независимо от това колко е трудно. Нека да очертая тези предизвикателства, започвайки с първопричините на кризата. Очевидно, първо причината е масово подценяване на риска в финансовите сектори на почти всички напреднали, напреднали економики. Рискът беше а, подценен поради сложните финансови продукти, спаднаха стандар, стандартите за предпазливост. Домакинствата и фирмите засилиха, увеличиха потреблението и натрупаха дълг бързо. Голяма част от бума се основаваше на погрешното схващане, че цените на жилищата ще продължи да се повишава неограничено и макроекономическите цикли са премахнати през 2007 година. Започна да става ясно, че тези изходни принципи са неточни. Оказа се, че задлъжнялостта е прекомерно висока, както на фирмите, така и домакинствата. Вторият фактор Економическата политика също изигра важна роля. Макроекономическата политика в някои области не бяха достатъчно фокусирани върху средносрочната стабилност. Това би предотвратило на натрупването на макроекономическите дисбаланси. Това се основаваш на погрешната представа, че в глобалната економика някои страни могат да взимат кредити от други страни. Това схващане се насърчаваше от бързия растеж, но то се оказа погрешно. Финансовата криза доведе до това, че финансовите институции започнаха с по-голяма неохота да дават рискове и домакинствата да трупат дългове. В момента трябва да сме наясно с недостатъците в финансовата архитектура. Проблемът беше не в анализа. Рисковете в глобалната финансова система бяха идентифицирани и в процеса на международно сътрудничество. МВФ координира многостранна консултация през 2006-2007 година в посока дисбаланса. Г7 непрекъснато сочеше дисбаланса. Бяха разработвани политически решения, но те не бяха прилагани на практика. Освен това, не се схващаше опасността от бързата корекция. Искам да кажа, че в това отношение централните банки са наясно с това, че частният сектор трябва да прилага пазарна корекция. Това е и заключението на заседанието на председателите на централните банки в Базел. В Банката за международни разплащания представи по най-ясен начин своите заключения. Що се отнася до действията, които би трябвало да бъдат предприяти, за възстановяване на баланса в макроекономическата политика и управлението за финансовата система има потребност от по-строга регулация, която да не допусне повторение на дисбаланса на финансовите пазари и би наложила по повече стабилност. Международния форум за стабилност вече определи пътищата за реформа. Те включват три политически области, в които промяната е особено наложителна. Първо, въвеждане на стимули и правила, така че финансовия сектор – да не поставя твърде силен акцент върху краткосрочни мерки. Второ, повишаване на прозрачността, що се отнася до рисковете пред финансовата система и институциите, инструментите и пазарите, които в момента са или нерегулирани, или недостатъчно регулирани. И трето, премахване. Всичко това, което засилва тенденцията на финансовата система да натрупва прекомерна задлъжнялост и да се освобождава освобождаване на рискове. Занимах се с тези три, занимавал съм се с тези три въпроса и, в, и по други поводи. Те са включени в комуникето на Г7 и няма да се спирам по-подробно днес. Искам да сложа акцент върху контекста на макроекономическата политика и да кажа защо е задължително в краткосрочен план сегашната ситуация да се стабилизира. Заедно с това ние не бива да забравяме необходимостта от средносрочни мерки. Да стабилизираме економическите условия, както на национално, така и глобално ниво. Що се отнася до краткосрочното бъдеще, прилагат се парични мерки, масирано. Европейската централна банка беше един от органите, които реагираха най-бързо при първите признаци на финансови сътресения през лятото на 2007 година. Що се отнася до паричната политика, основният ни принцип е гарантирането на ценова стабилност в краткосрочен план по 2%, но това, тази стабилна основа на ценовата стабилност е нашият най-добър принос към опазване на стабилността на еврозоната на глобално ниво. Е много важно политиката да не върне економиката към дисбаланса, който беше характерен за началото на кризата. Много е важно политиците да не обръщат внимание само на краткосрочни решения и да приемат дългосрочен подход с цел осигуряване на устойчивост. Ето защо трябва да се работи в две насоки надежни стратегии за излизане от пазара, те трябва да се прилагат бързо, когато макроекономическите резултати дадат своя резултат. И второ, макроекономическата политика трябва не само да насърчава търсенето, но и да стимулира дългосрочни структурни промени. Тези елементи, които тези елементи са, са валидни за Европа. Сегашната криза подчертава ролята на такива мерки. Ние трябва да се гордеем с европейския подход и да, не се, да го изоставяме в момента. Що се отнася до глобалната финансова архитектура, международните организации и форуми, трябва да убедят страните да приемат политики ориентирани към стабилност – и да гарантират и да си прилагат корективни мерки, когато те са необходими. Международните институции трябва също така да се адаптират. Нека да кажа, че централните банки се адаптираха а, чрез едно безпредседентно международно сътрудничество По-конкретно връзката между макроекономическата и финансова стабилност трябва да се решава по по- обхватен и цялостен начин и по-съгласуван начин. Това означава, че трябва да сме по-наясно с връзката между макроекономиката и финансовото наблюдение. По-тясното сътрудничество между глобалните институции като МВФ и неформалната група като форума за финансова стабилност биха били много полезни. Освен това, МВФ трябва да засили наблюдението, в това число финансовото наблюдение, особено по отношение на страни, които са важни от системна гледна точка. От много време се фокусираме върху наблюдението на новите и развиващи се економики. Кризата ни показва, ни показа по болезнен начин, че индустриализираните економики също имат нужда от наблюдение, при това много стрикно наблюдение. Всички финансови институции и форуми трябва да се стремят към засилване на наблюдението. Очевидно, задачите са трудни, и не може да им се отговори веднага, но Европа може да играе водеща роля. Ние трябва да продължим да се стремим към политики, ориентирани към стабилност в средносрочен план и можем да насърчаваме международното сътрудничество, за да се води, за да се води такава политика на глобално ниво и да не се върнем към предишното статукво. Сегашната криза ни задължава да търсим начини за премахване на първопричините на глобалния дисбаланс. Искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин председателю. Откривам дебата. Така както Бяхте осведомени вече, така и ще процедираме. Давам думата на първи оратор. Господин Сарао от Португалския парламент. Много благодаря, господин председателю. Искам да започна с благодарности за всичко чуто до момента. Видяхме как всички се безпокоят и се тревожат от едни и същи проблеми, а именно кризата и всичките нейни измерения. Измерения, които засягат всички ни и на които сме призвани да намерим разрешение финансови, економически и политически. Понякога не сме в състояние да предскажем как ще се развият събитията. Именно това трябва винаги да доминира нашата мисъл, че явленията са непредсказуеми. Мерките, които Евросъюза ще предприеме, за да разреши въпросите, се изразяват в силна политическа позиция силна политическа позиция, в резултат на която глобалното не бива да взима превес над местното, а именно сближаването на глобалната и на местната теория и практика ще ни дадат рецептата на успеха. И така и действаме на всички нива, за да избегнем социални сътресения и да успеем в крайна сметка ефикасно да регулираме. Някои проблеми и някои аспекти са свързани с економически и финансови явления и именно от тях трябва да отнесем към международното измерение. И сега искам да задам един конкретен въпрос на господин Алмуния, който за съжаление обаче напусна залата, но най-вероятно някой друг от председателството би могъл да ми отговори вместо него. Въпросът ми значи е свързан с Лисабонския договор. Всички проблеми, пред които сега сме изправени, като че ли отвлякоха нашето внимание и вече не мислим чак толкова за Лисабонския договор. Преди, не толкова отдавна всъщност, непрекъснато говорихме за важността на Лисабонския договор и за това как той превръща Европа в международен лидер. Лисабонския договор продължава да си бъде обаче важен инструмент, който може да ни доведе до разрешението на проблемите. Значи въпросът, който искам да задам е следния. Как смятате вие, господа специалисти, какви са качествата на Лисабонския договор, благодарение на които бихме могли да разрешим стоящите в момента пред нас проблеми? Благодаря. Děkuji, předpokládám, že někdo se pak odpovědi ujme a dále. Да, може би някой наистина ще отговори от името на господин Алмуния. Сега от господин Витброд от името на Полска парламент. Благодаря ви. Благодаря на председателя на Европейския парламент за тази среща по една изключително актуална тема. Много се радвам, че мотото на чешкото председателство е Европа без бариери. Радвам се, защото в момента говорим за преодоляването на кризата, намираме се в криза в никакъв случай, както каза и президента на Чешката република, не бива да се ръководим от националния егоизъм във връзка с защитата на националния пазар. Не бива да се говори за изместване на производството извън Европейския съюз. В никакъв случай не бива да го допуснем. Това създава една тревожна обстановка. Полша пледира за откритост и в никакъв случай не бива да се изолираме от останалите страни извън Европейския съюз. Трябва да си сътрудничим с тях. Само така можем да успеем на европейско равнище и на национално равнище в държавите членки трябва да поемем нашата отговорност. В тази връзка би трябвало да поговорим и за инструментите, които ще използваме за преодоляване на кризата. Разполагаме ли с точните, с правилните инструменти? Говори се за протекционизъм, за интервенционизъм. Ние сме против е, тези инструменти, защото те биха могли да доведат до деформации в конкуренцията в никакъв случай не бива да позволяваме да се случи това. Състоянието в отделни економически отрасли в е, някои държави членки могат да е, доведат до неприятни последствия и в други държави членки. Субсидиите, както вече казах, е, субсидиите на национално равнище биха могли да засилят е, негативните последствия от кризата в други държави. Точно за това в никакъв случай не бива да допускаме национален егоизъм. Както председателят на Европейския парламент подчерта, всичко това, което правим е в е, служба на гражданите. И накрая ще напомня за думите на комисаря отговорните за кризата би трябвало да поемат е, тяхната отговорност. Дали в Польша, дали тук в е, Брюксел. Виждаме, че се предлагат е, твърде много кредити. Няма никакви ограничения по отношение на получаването на кредити. И се питам дали това е правилният път да излезем от кризата. Благодаря ви. Думата има Гунар Хокмарк, депутат в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Много често се казва, особено в последните дни, че сега е момента да действаме, но аз е, не съм съгласен с това. Искам да кажа, да поправя този призив. И трябва да казваме, сега е време да се действа правилно, а не просто да се действа. Трябва да действаме така, че економиките ни действително да се развиват заедно. Това трябва да се има предвид, когато говорим за финансовите пазари, за държавното подпомагане и е, за законодателството в областта на конкуренцията, което се обсъжда в момента. Защото ако в една страна пазара укрепне, а в друга се развива зле, нещата няма да се оправят. Виждаме го в цялата европейска економика. Знам, че винаги, когато не се спазват правилата, това води до проблеми за всички останали. Иронията е и парадокса тук е, че можем да си мислим, че а, водим до ползи и за собствената си економика, но всъщност това, е, тези краткосрочни ползи могат да доведат е, до негативи за околните економики, а пък ние зависим от тях. Колкото е, ако има протекционизъм, ще има по-малко търговия, по-малко внос, но и по-малко износ. А пък съвременната економика, именно износът е основен двигател на економиката. Ние сме поставени в ситуация, в която всички ние сме взаимозависими. И за това смятам, че посланието от днешното ни заседание би трябвало да е, че сме против всякакви протекционистски мерки, защото те ще повлияят отрицателно върху всички нас. Защото ако една от 27-те държави членки предприеме протекционистски мерки, това ще влуши положението на останалите 26 и обратното. Но не само протекционизмът е проблем. Трябва да имаме предвид е, националистическите тенденции като цяло, които подкопават устойчивостта на Европейския съюз. И така, по никакъв начин не трябва да се допуска липса на контрол на обществените финанси и объркване на сферите на държавното подпомагане и конкуренцията. И така, сега е време да действаме, но правилно. Благодаря. Děkuji a slovo má благодаря. Сега давам думата на господин Папуцис от Гръцкия парламент. Много благодаря, господин председателю. Факт е, факт е, че финансовата и економическа криза вече се вихри с цял свят и си има своите причини, които ни изясниха господата Трише и Алмуния. Причини, свързани, разбира се, с някои постулати на властващата идеология. Така че не бихме могли да се справим с кризата, ако не се справим първо с причините за нея защото в противен случай рискуваме отново в близко бъдеще да паднем отново в същия капан. Тоест, търсим търсим различен изход с и ще прилагаме различни методи. Затова мисля, че трябва на първо място да помислим за нова архитектоника на цялата финансова система. Що се отнася пък до Евросъюза, следва да помислим за нова архитектоника на европейския бюджет, на европейските публични финанси. Говорим за борба против кризата, това е ясно. Тоест, борбата срещу кризата обаче мисля, че следва да предвиди борба срещу цикличността. Каква е структурата? Каква е структурата на европейския бюджет? Ето в това се изразява моя въпрос. Да, каква е според вас нова архитекторика, която следва да има европейския бюджет? Модела, към който се стремим, новият модел който ще ни извади от кризата, следва да бъде различен. Друго нещо, което е свързано с моето виждане по въпроса, с е конкуренцията. Конкуренция в областта на публичните финанси. Не можем да мислим за предизвикателствата на днешния ден, например зелените енергии, ако не приложим съответни механизми и приеми още на европейско ниво, ако не вземем мерки още в самото начало, а именно финансирането и бюджетирането, за да може, за да може човешките ресурси да имат на разположение съответните финансови ресурси. Е за това аз мисля, че макроекономическата политика на Евросъюза трябва да цели средносрочна устойчива стабилност. Но същевременно мисля, че политическият избор, който следва да вземем, ще бъде с дългосрочно измерение. Ето затова нашите политици следва също да бъдат качествено нови, да знаят как по качествено нов начин да спечелят доверието на европейските граждани в една нова социална Европа, която, която регулира и надзирава до момента не сме видяли доказателство за това, че пазара може сам да се регулира. Очевидно е значи, че имаме нужда от регулаторни и надзорни механизми на този пазар. Включително и в банковото дело. Ето така бихме могли да способстваме за създаването на повече трудова заедост. Искам да попитам господин Трише, как вижда той вписването на Европейската Централна банка в именно този процес на създаване на повече трудова заетост и на повече економически ръст, като един от максим първите приоритети на Евросъюза. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Анджей Галажевски от Полския Сейм. Благодаря, господин председател. Ще започна с това, че глобалната финансова и економическа криза създава нови предизвикателства за общността. Тя е заплаха, но и възможност. Тя е ново начало. Ние, европейските политици, трябва да излезем от кризата по-силни, а не по-слаби. И най-вече ние трябва да направим така, че новите предложения за преодоляване на кризата да не разрушат постигнатото до тук. Би било жалко да навредим на интересите на общността, както и да ги дефинира човек. Струва ми се, че всички изказали се са общо взето се изказаха в подобен дух. Обаче някои държавни ръководители в Европейския съюз правят друго. Ние не говорим за протекционизъм като теоретичен конструкт. Става дума за нещо реално. Ръководителят на една от най-големите държави говори за засилване на националните индустрии а на този човек се гледаше като на потенциален лидер на Европа. Стига те да затворят чуждестранните филиали. Извинявайте, това не е европейско държавничество. Именно това ни трябва. Трябва ни хора с нов европейски идеал всички предложения за преодоляване на кризата трябва да имат европейско измерение. Без него хората ще кажат, че не им трябва Европейският съюз. А това е много важно в периода преди европейските избори. Онези, които се кандидатират в тези избори, ще трябва да обяснят на хората какво смятат да направят, за да запазят общността и постигнатите от нея резултати. Те ще трябва да кажат как искат съюзът да се развива, а не как отделно село да излезе от кризата. Благодаря ви. Благодаря много, господин Галашевски. Давам думата на господин Робърт Гъвелс, депутат от Европейския парламент. Много благодаря, господин председателю. Няколко наброски ще нахвърлям. Те ще бъдат кратки. Като начало искам да започна с благодарности за изказванията, които чухме до момента, които бяха особено авторитетни с оглед на предизвикателствата на кризата. Нека сега да поговорим за компютърните технологии. Всяка система действа благодарение на компютърни връзки и наистина в съвременния свят живеем в едно информационно, глобализирано, финансирано финансово общество. Проблемите са разнообразни, но има един проблем, който особено ни вълнува нас, а именно каква, какъв би бил риска в еврозоната. Господин комисаря Алмуния каза, че е, рискът от е, криза в еврозоната е нулев. Това е хубаво, утешително. Нещо, което аз виждам обаче не е толкова успокоително, защото виждаме как наоколо някои валутни единици, като например британската лира стерлинга, се обесценяват, например, с около 20%, ако не се лъжи, и те са тук съседни наши економики, съседни наши валутни системи. Какво може да означава това? Как това би се отразило на протекционистичните политики? и на европейската принадена стойност изобщо. Мисля, че Европейската Централна банка поне до момента успя да се справя, да се справи добре с общата си финансова политика и с лихвените си проценти които бяха методично и систематично намалявани. Две трети от банките се двойно по-взискателни обаче, когато решават да отпуснат кредит на някоя фирма. Фирмите обаче и те също като банките също са под ударите на кризата. Всички национални планове за економическо спасение са добре дошли, но няма как да избегнем прилагането на данъчни механизми, а именно отпускането на повече кредити. Тоест, мисля, че Европейската инвестиционна банка следва да се активизира и да пристъпи към увеличаване на капитала си чрез финансови инжекции. Ако държавите от националните държави, които са предвидили известни суми за националните си планове за борба с финансовата криза, ако част от тези финанси биха се насочили към увеличаване на капитала на Европейската инвестиционна банка, мисля, че крайна сметка резултата би бил положителен. Ето за това искам да се обърна към господин Трише и да го попитам дали тази мярка му се вижда уместна като начин да избегнем връщане към предходното статукво. И пак искам да повторя удовлетворението си от това, че водим в момента такъв дебат. Кризата показва, кризата показва, че Лисабонската стратегия е правилна и че тези държави, които най-много бяха напреднали по постигането на тези лисабонски критерии, в момента най-малко страдат от кризата. Благодаря. Пане колего, а вам всем... Благодаря много. Благодаря на всички, които се изказаха до сега за това, че спазват времето за изказване. Това е отлично. Движим се много добре с времето давам думата на Ярослав Калусек, министр на финансите на Чехия. Здравим oba dva předsedovi, oba dva předsedy Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателите и на двете камери на Чешкия парламент. Искам да благодаря и на своя приятел Ханс Герг Пьозеринг, председател на Европейския парламент, за това, че имам възможност да се изкажа тук днес. Много се радвам, че и господин Трише е сред нас. Извинявам ви се, че ще ми се наложи да напусна залата веднага след изказването си. Това е защото веднага след това трябва да отида на друго място, за да се изкаже по повод освобождаването на комисията от отговорност за бюджета за 2007 година. И за това, моля, примете най-искрените ми извинения. problému ECOFIN, jak jistě víte, je... Микрофонът прекъсва ujistit, že se tím zabýváme s veškerou a různé В момента се сблъскваме с тежка економическа криза и в съвета на министрите на економиката и финансите, това е основна тема. Начинът по който можем да се справим с кризата е нещо, за което говорим още от самото и начало. Още от началото на кризата беше съвсем ясно, че нейните последици ще се развият лавинообразно. Именно заради това чешкото председателство промени своите първоначално определени приоритети, за да се средоточи вниманието си върху кризата. Един от най-важните планове в момента, изготвен от чешкото председателство, е плана за економическо възстановяване на Европа. И затова искам да благодаря на Европейската комисия за, нейното, за направеното от нея предложение за това как да откликнем на економическите трудности. Европейските страни, европейските економики са много силно обвързани една с друга поради единния пазар. Именно заради това прехвърлянето на, на отрицателните последици между економиките става светкавично. Затова е необходимо да координираме и усилията си за справяне с кризата. Финансовата криза вече започва да се отразява отрицателно върху и реалната економика. Опитваме се да оценим колко обширен ще е този отрицателен ефект. Вече сме на края на първата фаза на оценката и се правят предложения за мерки за оздравяване на, економик, на, на економиката. Целта е да се предприемат бързи целеви мерки, като същевременно обществените субсидии да се предоставят по прозрачен начин. Като цяло, в Европа между 3 и 4% от брутния вътрешен продукт се предоставят като държавна помощ в момента за оздравяване на економиката. Но ефектът на предприятите мерки няма да бъде незабавен. Ще отнеме известно време, докато мерките се отразят положително на реалната економика и на живота на хората. Това означава, че едно известно време новините ще са лоши. Съвсем не ни харесва да четем отрицателни статистики за резултатите на фирмите, но точно това предстои. Все пак, имайте предвид, че се предприемат мерки и поради начина по който действат фискалните стимули ще отнеме известно време, преди да се преодолее инерцията на економиката и ефекта на стимулите да се почувства. Няма как а, с а, законодателство да се забранят кризите, това е ясно. Смята се, че трябва да се вземат политически решения за да се осигури постоянен економически е, растеж. Но истината е, че политическите решения не могат да осигурят постоянен економически растеж, защото економиката се развива циклично. Единственото, което политиците могат да направят е да предприемат мерки така, че да обосредстват ефекта и да ограничат въздействието на кризата върху хората. Бяха взети мерки, например, които да предотвратят пълния срив на финансовата система. Начинът по който се канализират кредитите в економиката е решаващ за реалната економика и е, данъчните стимули не са няма да са ефективни, ако не успеем да възстановим доверието в, а, а, към кред... към финансовите институции. Разговаряме в момента също а, в съвета за това как точно да се справим с токсичните активи и а, как да се оценява тяхната стойност. Всичко това е много важно за конкуренцията в Европейския съюз. Трябва да помним и отрицателните събития. Освен това има държави членки, които е, не могат да си позволят да предоставят повече е, държавни помощи и стимули. Така че аз, като министр на финансите и моите колеги, министрите на финансите на останалите държави членки, трябва да обяснят откъде ще дойдат тези пари. А, в момента а, тези обяснения са трудни, защото изчисленията се правят трудно. кризата дойде изненадващо, но едновременно с това а, трябва да не забравяме, че ни и предстои и още една а, голяма криза демографската криза, защото населението застарява и държавите членки трябва да са способни да се справят с социалната тежест на застаряващото население. Затова, когато говорим за държавно стимулиране, не трябва да забравяме, че държавата, държавите имат и дългосрочни цели, имат пенсионни системи, е, системи на здравеопазване и е, в повечето страни тези системи трябва да се реформират и то успешно. Мотото на чешкото председателство е Европа без бариери. И за това трябва да се спра и на един конкретен проблем – протекционизмът – много се радвам, че и в съвета на министрите на економиката и финансите, и в Г7 е съвсем ясна позицията по отношение на протекционизма. И тя е не на протекционизма. Същата позиция ще бъде изразена и на Европейския съвет. Позволете ми сега да се спра на няколко политически приоритети, които ще провеждаме в отговор на економическата криза. Първо, справяме се не само с спад в брутния вътрешен продукт и нарастване на безработицата – Сблъскваме се, извинете. Сблъскваме се и с други рискове. Рискове свързани с начините по които се взимат решения в Европа. И трябва много да внимаваме най-лошите ни страхове да не се спътнат. Затова трябва да очертаем най-опасните тенденции. И така. Нека да спомен... Вече споменах протек перфекционизмът. Той е една от тези опасни тенденции. Това е лоши брат близнак на, на държавната намеса в економиката. И все повече виждаме политически искания да се използва държавна намеса само за защита на вътрешните участници на пазара в съответните страни. Това е разбираемо и, се, и е ясно защо много политици са готови да прегърнат тази популистка идея. Но всъщност това е пътя към ада, защото протекционизмът би ни довел до, до много по-тежка криза. Истината е, че светът в момента е такъв, че ние имаме нужда от съседите си, имаме нужда от координиран, хармонизиран подход и протекционизмът трябва да се отхвърли като възможност. Създаване на бариери между държавите членки създаването на бариери между държавите членки би представлявало много по-голяма опасност, отколкото всичко, с което се сблъскваме сега. Има и още един риск. И той е свързан с е, прибързаните решения за регулиране. Вярно е, че кризата показва, че има сериозни проблеми в е, системата за контрол и регулация. И е доста трудно да се променят тези е, системи това ще е едно от най-големите ни предизвикателства и ще е основа тема, основна тема на срещата на Г8. Проблемът тук е обаче, че политиците твърде често са взимали прибързани решения в областта на економическото и финансово регулиране, а прибързаните решения са довели до много повече злини, отколкото добрини. Трябва да се действа по по-ефективен начин, да вземаме по-добри решения, да провеждаме по-добри дебати и да работим с по-добри оценки на въздействието. Трябва да работим по еволюционен, а не по революционен подход. Ако изберем революционни мерки, можем да сме сигурни, че ще направим повече грешки, отколкото добро. Има и още една голяма опасност. Това е предприемането на мерки за сметка на бъдещето. Нито една държава членка няма съответната ликвидност за справяне с всички тези проблеми. Единственото, което може да направи е да вземе назаем пари от да вземем назаем пари от, от децата си и от внуците си. И така. От една страна имаме економическата криза, от друга страна проблем можем да увеличим рисковете, свързани с държавния дълг, с рефинансирането на държавния дълг, тежест, която ще падне върху плещите на бъдещите поколения. Така че, Този риск в никакъв случай не трябва да е прекомерен. В никакъв случай не трябва да правим нещо, за което бъдещите поколения ще ни проклинят. Благодаря. Дами и господа, благодарен съм на министра на финансите на Чешката република Мирослав Калусек за изказването и сега ще дам думата на господин Трише да отговори. Благодаря, господин председател. Бяха зададени редица доста бързи въпроси. Първо, по протекционизъм аз поделям становището, кое, по което изглежда има единодушие. Протекционизма, както на глобално, така и на европейско ниво, би бил много опасен. И в миналото економиката е тръгвала по пътя на протекционизма. Резултата беше травматичен ние трябва да избегнем това сега. Трябва да избегнем финансов протекционизъм. Ние си сътрудничим тясно с Европейската комисия, за да, може, за да могат да се запазят условията за равнопоставеност при рекапитализация на банките, при гаранциите и при новите варианти, които в момента се обмислят. Второ, пакта за стабилност и растеж. Смятаме, че задължително за прилагаме разпоредбите на пакта. Те бяха променени преди няколко години с оглед на ситуации като сегашната. Би било много сериозно да не отчитаме факта, че правилата, че в основата на правилата а, са економически съображения. Доверието, което е задължително и за домакинствата, и за фирмите, се основава на факта, че фискалната позиция е устойчива Необходима е политика насочена към това да се запазят интересите на децата и внуците. Що се отнася до антицикличната политика, която трябва да приложим, ние смятаме, че това е задължително на глобално ниво. Ние трябва да бъдем максимално антициклични, не можем да си позволим на два пъти да бъдем поставени в ситуация. Добрата политика винаги започва у дома. Конкурентноспособността и е, устойностяването на разходите за труд са много важни. Ето защо бих призовал всички вас да обръщате внимание на политиката за способност, да отговоря на казаното за банките и за това, което каза господин Гьобелс, намаляването на лихвения процент не се прехвърля автоматично. Трябва да погледнем нещата отблизо. Не можем едновременно да критикуваме банката за това, че е поемала рискове и че не е поемала рискове. Трябва да намерим средата, но отбелязвам казаното от вас и зададения въпрос. В заключение ще кажа, че основното послание е, че ние трябва да решаваме краткосрочните проблеми, които са много трудни и заедно с това да не губим от поглед дългосрочната перспектива. Това не е само съответства на здравия разум. Ние трябва да мислим за децата и внуците си, но всъщност това е и единствения начин да дадем добро решение на днешните проблеми. Това, че водим на добра политика днес, създава и доверие. А доверието е най-ценната макар и най-дефицитна стока в момента. Така че да бъдем устойчиви. Трябва ни устойчива политика, да не се връщаме на предишното статукво да, и да държим непрекъснато под поглед дългосрочната устойчивост. Това е ключов елемент а, на а, решението на днешните проблеми. Благодаря, господин Трише. Сега председателят Пьотеринг ще да отговори във връзка с Лисабонския договор. Съвсем накратко ще отговоря на въпроса на колегата Ширао, който попита как стоят нещата с Лисабонския договор. Аз ще отговоря от името на Европейския парламент. Това е и официалната позиция на парламента. В 23 три държави членки ратификационната процедура е приключила. Остават е, Полша, президентът е, би трябвало също да подпише договора, защото е, Камерата на депутатите и Сената вече са подписали Федералният президент на Федерална република Германия също трябва да подпише, но се изчаква приключването на производствата на делата в Конституционния съд, защото има подадени конституционни жалби. Аз много се надявам, че федералният президент ще може да подпише договора и в Германия. След това Очакваме гласуванията в е, Камерата на депутатите и Сената на е, Чешкия парламент. Е, може би колегите Слободка и Вълчек ще ни кажат нещо по-конкретно. Във всеки случай аз мога само да призова и представителите на Чешката република да ускорят процесите при тях, така че до края на чешкото председателство да приключи ратификацията и там. Що се отнася до Ирландия? Ние смятаме, че нещата се развиват в положителна посока и до края на годината при всички положения ще имаме подписан договор и ратифициран договор и в Ирландия. Във всеки случай, ако Лисабанския договор не успее, ако Лисабанския договор се провали и не може да влезе в сила, това ще бъде много неприятно за Европейския съюз. Това ще отслаби позициите на съюза. Това ще е, ни обрече на е, допълнителни мъки. В никакъв случай няма да можем да разширяваме Европейския съюз повече, ако не можем да приемем Лисабонския договор и за това ви моля да осъзнаете вашата отговорност, всички вие от националните държави и да направите каквото е необходимо за влизането в сила на Лисабонския договор, за да можем и да дадем шанс на останалите държави. А сега давам думата на господин Райнхард от е, Германския парламент, от Бундестага. Благодаря ви. Ще започна с е, комплимент е, това, което вие казахте, господин е, председател, господин Петеринг, е, за е, новия план за европейско економическо възстановяване в началото на вашето изказване бе наистина много важно. Света е едно глобално село Виждаме го и по финансовата криза. Тя моментално се разпространи и обхвана целия свят и също времено последствията и се почувстваха много бързо в всички страни на света. Да, не бива да допускаме протекционизъм, не бива да допускаме държавна намеса, интервенционизъм. При всички положения обаче ни е необходим един общо европейски пакет за оживяване на економиката и е, съответните мерки на национално равнище, които не се изключват взаимно. 4% е, от брутния вътрешен продукт на моята страна се използват за различни мерки за економически растеж е, и това е много хубаво, но то не е достатъчно до 2010 е, или до 2015 година. Ще са необходими много повече е, мерки, като за това са предвидени около 5 милиарда евро. 1 милиард ще се влее в инфраструктурните е, средства на Европейския съюз. Е, имайте предвид, че когато говорим за финансовата прогноза, за финансовата рамка на Европейския съюз, е, трябва съвсем ясно да кажем на всички от тези, които плащат данъци на данакоплатците в нашите страни, че средствата, които в крайна сметка излизат от техния джоб, се използват много целенасочено. И нека да го поговорим и за Закона за възлагане на обществените поръчки съкратихме много сроковете от 87 дни на 30 дни. също времено в рамките на строителните е, инвестиции е, общините най-вече страдат, защото е, сроковете там са много дълги и при обявяването на конкурси, при обявяването на търгове и възлагането на поръчки понякога се стига до срокове от две години, а това се отразява много зле на всички строителни е, проекти и е, съответните потенциални инвеститори също. За това бих е, призовал при всички положения да са, намалим бюрокрацията, да намалим е, сроковете при възлагането на обществените поръчки и същевременно да се предвиди и една оценка на въздействието при инвестиции от един размер нагоре, така че е, да се направи един надежден анализ и оценка и на бюрократичните разходи, на административните разходи и на резултатите от всичките тези административни усилия. усилия. На, на европейско равнище смятаме, че е необходим е, технически контрол, в рамките на строителството и то е, един единен стандарт, е, на основата на който да се извършва този е, технически контрол за оценка на качеството и на един европейски рандар. И още веднъж много-много благодаря за всичко това, което чух тук. А сега господин Петърсън. Господин председател, дами и господа. Нека първо да изразя своята благодарност към Европейския парламент и парламента на Чехия за това, че имаме възможност да обменим мнение. Кризата действително се задълбочава и ние се надяваме, е, че няма да загубим поради тази криза устойчивото развитие и общите си ценности. Именно заради това се радвам, че е подкрепено предложението на комисията за средносрочна финансова помощ, помощ за Латвия. Защото Латвия се сблъсква с много сериозно, сериозна криза. Нека да разкажа накратко за какво става дума, защото мисля, че много може да се научи от нашата криза. Европейската финансова подкрепа беше решаваща за стабилизиране на латвийската економика и е, за е, ръст, за създаване на условия за ръст. Е, бюджета за, на Латвия за 2009 година е много срок. Економическия спад от 10 на 5% създаде много е, тежко положение и трябваше да се направи избор дали да се е, намали е, стоеността на лата или да се намали изразходването на бюджетните средства. Избрахме втората опция. Също така увеличихме ДДС от 18 на 20%, нещо, което предизвика много протести в страната. Но правителството е, бе решило да действа така, за да предприеме и мерки за възстановяване и макроекономическа стабилизация. Не беше лесно, все още имаме много цели в е, е, базовите научни изследвания и в е, много други области, в е, областта на образованието, която трябва да се преорганизира, реформира, за да може да кликва на нуждите на пазара на труда. Така че имаме много задачи и това не е лесно. Затова с а, институционната реформа и намаляването на а, разходите на средства от бюджета, е, трябваше да обсъждаме всичко с е, социалните партньори. Финансовите инструменти на Европейският инвестиционен фонд е, ще станат достъпни за нас съвсем скоро, така че това може би ще ни помогне да спрем а, спада в економиката. Имаме и силен надзор на банковия отрасъл в момента. на също така се вземат мерки да се ускори приложението на проектите, за които са спечелени средства от структурните фондове. Като цяло, нашата цел е да, се, да постигнем два, Готови сме да а, заложим за това 2,4% от брутния вътрешен продукт, но не знам дали ще успеем да постигнем успех. Много важно е правителството и парламента да си а, сътрудничат добре, трябва да се реагира бързо и да са готови управляващите да вземат бързи и ефективни решения, дори те да не се подкрепят от населението. Това е тежка задача за латвийските отговорно... политици, но ние разбираме своята отговорност, даваме си сметка, че този тип събития често предизвикват политически сътресения и а, ни става малко по-леко, като виждаме, че е, не само на нас ни е тежко и затова пожелавам на всички успех в намирането на оптимални решения. Благодаря. Сега давам думата на господин Матен от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя казаното от председателя за Лисабонския договор. Той е изключително важен. В Лисабон се взе и друго решение, прие се стратегия европейската економика да стане най-конкурентната в света. Това беше преди 9 години. До година ние трябваше да постигнем тази цел. Лисабонската стратегия трябваше да премине през няколко етапа. Най-напред ние бяхме много щастливи. Смятахме, че тя би повлияла върху европейската економика, но година след година виждахме, че европейските правителства не правят нищо, за да се придаде съдържание на тази стратегия. Междувременно Лисабонската стратегия е израз, който започна да се избягва, тъй като остана синоним на забавяне и липса на действие. В държавите членки изпълнението на Лисабонската стратегия е проблематично. Да не говорим, че и протекционизмът и намесата в економиките започнаха да стават по-често явление, както казаха много от ораторите. В краткосрочен план това може да даде резултати, но не в дългосрочен. Решенията взети в Европа и другаде през последните седмици сигурно ще бъдат отменени. Разбира се, европейската економика не бива да върви след економиките на САЩ и на Азия, но проблемите не си отидаха и кризата не промени нищо. Ако искаме да останем устойчиви, ни трябва динамична економика, основана на знанието. По този начин ние можем и да се изправим срещу кризата, защото една новаторски функционираща криза може в по-голяма степен готова да поеме сътресенията на кризата. Всъщност, е, ние трябва да използваме съществуващата възможност. Господин Гьобелс каза – че у нези страни, които изпълниха Лисабонската стратегия, които приеха това предизвикателство, сега са най-готови да се преборят с кризата. Какво трябва да направим в бъдеще? Например, преминаваме към невъглеродна економика. Цел, която съответства на други стратегии това, с, това може да се съчетае с е, Лисабонската стратегия. Аз мисля, че Лисабонската стратегия има бъдеще. Анализът преди 9 години беше добър. Жалко е, че изгубихме 9 години. Онова, което решихме тогава си остава валидно. Само, че държавите членки трябва да имат волята да го изпълнят. Трябва да се види дали сред държавите членки има амбиция и готовност да се продължи по този път. Надявам се, че през следващите седмици ще продължаваме да обсъждаме въпроса. Ако просто седим и не правим нищо, няма да дадем отговор. Благодаря, каза председателя. Следващият оратор е господин Айвалиотис от Гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. В началото искам да поздравя организаторите на тази среща и всички, които участват в нея. Често се споменаха ключовите въпроси, които ни събират днес тук. В документацията се споменават тези документи. Ако прочетете работната програма на Европейската комисия за 2009 година, няма да видите няко... няма, няма да видите всички тези ключови въпроси. Ние от гръцкия парламент искаме да протестираме пред Европейската комисия за това, че не засяга въпроса за застаряването на населението, макар че очевидно има тенденция към застаряване в Европа. Критериите от Мастрихт създават значителни проблеми. Някой каза, че трябва да се предвиди някаква гъвкавост към пакта за стабилност, тъй като ние сме страна, в която 5% от брутния национален доход идва от кредити, които гърците са взели. Ние не сме единствената страна с такива заеми, но други държави членки имат подобни проблеми. Критериите в пакта за стабилност чертаят много отрицателна, много мрачна картина за Гърция. Възниква и проблемът с начинът по който нещата а, изглеждат а, навън. Разполагам тук с един документ 3.9.1708. Унези, които са съставили документа, предвиждат предоставянето на 13 милиарда за Турция и Македония. А това е огромна сума, която се предоставя на страни извън Европейския съюз. Спом... Господин Папуци изговори за инвестиции. Ние трябва да започнем да инвестираме в енергетика, в зелена енергия. Каза го много хубаво, само че парите, които Европейския съюз дава на толкова настрани на извън него, без да има никакъв положителен отзвук в тези страни към Европейския съюз, а, това е твърде, твърде голяма тежест. И, и държа много да предам това послание на председателя. Благодаря ви. Госпожа Спадони от Италианския парламент има думата. Благодаря ви. Господин председател, преди всичко бих желала да благодаря на Европейския парламент и на чешкото председателство за организирането на тази много важна междупарламентарна среща. Като представителка на Италианския сенат бих желала да ви съобща, че населението е много недоволно от е, тази силна криза, която обхвана финансовите институции, но след това и цялата ни економика. Тъй като все пак е, има известни елементи на протекционизъм, това в никакъв случай не бива да продължава, нека да подчертая моето мнение, че е, протекционизма няма да ни доведе до желаните резултати, макар че ние естествено ще трябва да защитим с редица пакети от мерки нашия пазар. Последствията от финансовата криза ще усетят е, редица поколения след нас, ако не вземем своевременни мерки. Необходими са ни нови правила, нови споразумения, нови договорености и то е, споразумение не е само между концерните, не е само между големите играчи на пазара, а споразумение между гражданите, за да можем да разрешим световната криза. Не е необходимо само да се събират лидерите, политическите водачи на високо равнище, за да взимат своите решения. Трябва гражданите да подкрепят тези решения и да са убедени в тяхната правота. И аз много се надявам, че Европейския съюз ще се умее да намери правилния път за изход от кризата. Аз съм убедена европейка и за това ще запитам. Възможно ли е да намерим решение, което да се подкрепи от всички държави членки за една истинска общоевропейска макроекономическа политика? Не става дума само за това да говорим за конкретни проекти, за това как ще мобилизираме необходимите финансови ресурси. Така че да решим в краткосрочен план проблемите. Не, необходимо ни е дългосрочна програма, която да окрепи Съюза, така че той да излезе по-силен от кризата. В италианския парламент и на в Италия изобщо ние сме направили необходимото, е, предприели сме необходимите стъпки на национално равнище, но аз мисля, че в общо европейски план трябва да се предприемат е, решителните стъпки. Необходим ни е един нов е, международен социален пакт, в който човекът да бъде поставен в центъра на вниманието и човешката дейност да води до добри резултати, включително и финансови резултати. Отново се връщам на ключовия термин гъвкавост. Гъвкавост и сигурност. Ето това трябва да продължи да бъде нашето мото. Благодаря ви. Следващата ораторка, госпожа Хармс от Европейския парламент. Господин председател, госпожи и господа, за да запазим доверието на европейските граждани и за да си върнем доверието в условията на криза, трябва да изясним, че причините за кризата се коренят не извън Европейския съюз или поне не само извън Европейския съюз. Ние в рамките на Европейския съюз също трябва да поемем нашата отговорност за кризата. Защото Включително и части от Лисабонската стратегия допринесоха за тази европейска или световна криза. Още през 2007 година имаше алармиращи сигнали, на които трябваше незабавно и адекватно да реагираме. Да не говорим за забавенето в началото на Лисабонската стратегия. Но през 2007 година, като че ли Европейската комисия отказваше да забележи тези тревожни сигнали и отказваше да предприеме необходимите мерки за регламентиране на пазара. В момента всъщност става дума за три кризи. От една страна криза, която има социален характер, тъй като пропаста между бедни и богати в нашите общества се задълбочава. Освен това, економическа криза в резултат на срива на финансовите пазари и от дълги години ние говорим за кризата по отношение на климата. Говорим за климатични промени в резултат на неправилна човешка дейност, в резултат на свръхпроизводство, в резултат на свръхконсумация. И вместо да предприемем активни мерки и да се опитаме да отговорим на тревожните сигнали, които получаваме от години наред, ние сега трябва да се борим наведнъж срещу три кризи. Независимо от това, че думичките New Deal, нов план за европейско економическо възстановяване звучат прекрасно, аз не, не вярвам, че толкова бързо ще можем да се справим в борбата с трите кризи. В никакъв случай не бива само на национално равнище държавите членки да се опитват да се преборят с последствията от разразилата се криза. Необходима ни е обща европейска политика, необходим ни е европейски инструментариум, който да ни помогне да си върнем доверието на гражданите. Доверието включително и в европейския проект. Лисабонската тематика, като че ли е свързана с всичко това, което ние смятаме да предприемем по отношение на кризата. Би трябвало да бъдем честни, би трябвало да кажем съвсем ясно и честно, че Говорейки за Лисабонската стратегия, ние все пак не успяхме да я осъществим. Ние е, позабавихме нещата. Щеше да бъде прекрасно, ако бяхме успяли още в началото е, да започнем активно да действаме по посока на целите на Лисабонската стратегия, но ние не успяхме. Ето защо в момента трябва да бъдем поне честни. Трябва на всяка цена да влезе в сила Лисабонския договор. Трябва да предприемем необходимите усилия и да се борим съвместно. Благодаря. Давам думата на господин Ларсен от парламента на Дания. Много благодаря, господин председателю. Кризата е сериозна. Не само в Европа, но и в останалия свят. Това не значи обаче, че трябва да се паникьосаме. Важното е, че тук в Евросъюза сме обладани от обичайния си дух на решителност и е време да минем от думите към делата. Не бива да застрашаваме европейската стабилност. Това означава, че не бива да търсим разрешения, където някои страни не участват. Защото биха възникнали редица нови проблеми, не само в краткосрочния, но и в дългосрочния план. Важно е да поддържаме механизми, като например социална пазарна економика, която ще ни помогне да се справим хладнокръвно с събитията. Тези механизми, които ни предлага новата социална пазарна економика, регулират добре, поне Резултатите до момента са положителни. Нека да поддържаме този курс, да избягваме протекционизма. Така или иначе няма 100% да го изтрием, защото отново бихме изпаднали в друг вид криза, в друг вид грешка и ще се върнем в времената преди Втората световна война, нещо, което никой със сигурност не, не желае. Важно е да действаме решително и съзнателно. Когато има нужда от действие, нека да действаме с възможно най-удачните средства. В този именно смисъл искам да подчертая промените, които се случват в света. През 2005 година европейското население бе само 4% от световното. И инициативите, с които ще прокарваме от тук нататъка, целят не само стабилност в краткосрочен и средносрочен, а предимно в дългосрочен план. Трябва ни подновяване, обновление, обновление, което да придаде нов смисъл на извършваните от нас усилия, а именно зелени енергии, еколого-целесообразни енергии, които да могат наистина да променят е, климатичното затопляне, на което е жертва Европа и света. От друга страна също не е маловажно изграждането на информационно общество и общество на знанието. В Дания от години насам сам напредваме благодарение на така наречената флекси сигурност на пазара на труда. Надявам се, че останалата част от Европа ще последва нашият пример. Благодаря ви. Нині виступи пани Хакъл за Раковского парламенту. Давам думата на госпожа Хакъл от Австрийския парламент. Благодаря ви. Мисля, че днес се казаха много верни неща. Предстоят ни важни действия. В никакъв случай не бива да се бавим. Аз ще се огранича само върху това, което до този момент не е споменато. Европа е световна сила и тя носи отговорност е, не само за Европейския съюз, тя носи и за е, собствените си държави членски голяма отговорност, както и за много други държави в е, Европа, които граничат с Европейския съюз. Така че в никакъв случай не бива да забравяме, че става дума особено за по-бедните страни, като Харватия, Украина, при които и нуждите и потребностите са много по-големи, така че в никакъв случай не бива да допускаме разразяване, разширяване на кризата. В някои от страните, поради нарушения на правилата, се стига до о, значителен бюджетен дефицит. Позволете ми да призова комисията да действа много решително, защото бюджетният дефицит е, предизвиква ефекта на доминото. Ако в една държава има натрупан огромен бюджетен дефицит, той се отразява неблагоприятно и на всички останали. Така че в никакъв случай не бива да допускаме едно е, толерантно отношение към така наречените бюджетни дефицити. Напротив, трябва да прекратим тази порочна практика. На трето място, ние трябва да имаме визия, ние трябва да мислим за критериите на индустриалното общество. Е, когато е, човек разполага с е, е, хубав парцел, върху него е построил хубав дом, тогава той разполага с много повече средства, той е много по-заможен. Е, финансовата криза и финансовата система, в крайна сметка, са тясно свързани с така наречените критерии за е, бонитет. Ако е, ние бяхме определили правилни критерии за бонитет, едва ли щеше да се стигне до тази ужасяваща финансова криза. И мисля, че финансовата ни система ще се укрепи, ако стъпим върху правилните критерии. Още е, по-големи усилия трябва да се предприемат е, по отношение на фирмите, по отношение на предприятията. Е, можем да намалим бюрократичното бреме върху предприятията. Ако 3 до 10% от е, персонала в една фирма е, е, в крайна сметка се използват именно за изработването на различни статистически справки, мисля, че нещо не е вред и трябва да намалим бюрокрацията. Благодаря. А сега госпожа Цимер от Европейския парламент. Благодаря ви, господин председател. Веднага ще свържа моето изказване с е, забележките, които направи моята колежка от Европейския парламент, госпожа Хармс. Трябва да мислим най-вече за Европейския съюз е, и възможностите на европейско равнище да предприемем съвместни действия. Не бива да говорим така, сякаш Европейския съюз е бил абсолютно невинен и така изведнъж върху главата ни е връхлетяла тази тежка финансова и економическа криза, която е причинена от други. Не, точно поради това, че ние не успявахме е, да управляваме всички тези инструменти и възможности, които ни предлага и Лисабонската стратегия и много други програми. И точно понеже не успявахме да правим правилно с инструментариума, с който разполагаме, не постигнахме нищо. И аз мисля, че забавенето се забелязва не само по отношение на Лисабонската стратегия, забавене е, и то много пагубно забавене от наша страна има и по отношение на Лисабонския договор, така че самите институции Самият Европейски съюз, самите държави членки би трябвало да помислят е, за това как ще извадим Европа от кризата. В никакъв случай не бива да обираме само меда от кацата, когато е, говорим за стратегии и програми, а трябва наистина да се запретнем и да свършим малко работа. Комисията също би трябвало да се коригира. До този момент е, ни предлагаше различни философии, различни програми, но аз мисля, че трябва да се потърси сметка на всички тези, които наистина си позволяват непозволени неща и също времено трябва е, да се поиска от Европейската Централна банка да предприеме необходимите мерки за финансова стабилност, е, за истински банков надзор, за да не се случва това, което се случи с Комерцбанк в е, Германия и други банки. А, такива, засегнати от кризата и разтърсени и застрашени от банкрот банки има навсякъде. И на четвърто място смятам, че са необходими държавни програми за съживяване на конюнктурата, необходими са планове и програми и съответните финансови ресурси за спасяване на застрашените банки. По този начин ще облегчим е, положението не само на банките, но най-вече на вложителите в условията на тежка финансова криза. И същевременно трябва да мислим за такива мерки, за такива инструменти, които в бъдеще ще ни позволят да избягваме подобни кризи. Благодаря ви. Благодаря. С това изтече времето, с което разполагахме за дебат. Имам още желащи да се изкажат, но те няма как да се изкажат в момента, но ще имат приоритет. При изказването сутринта утре. Давам думата на председателя Петрин. Е, Важно е да знаете, че всички вие, които не получихте днес е, думата, утре ще имате възможност да говорите. Нека да ви съобща е, още веднъж работните групи Конкурентна Европа, насърчаване на инвестиции, предприемачество и малки и средни предприятия ще стане тук в пленарна зала. Тук ще проведе заседанието си. Втората група Социална Европа, създаване на работни места, борба срещу бедността, осигуряване на свободно движение ще заседава в залата която се намира срещу пленарна зала. Просто ще излезете от тук и ще влезете в другата зала. Третата група, Устойчива Европа, економическо развитие и климатични предизвикателства, заседава в зала на първия етаж. По витата стълба ще слезете, ще стигнете до първия етаж и точно под пленарна зала се намира вашата заседателна зала. Освен това, в 19.10 е, има коктейл в е, другата сграда, а това означава сградата Артиеро е, Спинели, АСП е съкръщението. Тоест от тук, е, като излезете от пленарна зала и завиете наляво, ще видите една голяма скулптура. Това е скулптура от времето на италянското председателство и след това вече ще слезете с асансьорите в дясно на долния етаж, където в 19.10 ще започне приемат. Така че има и приятни неща в програмата, както виждате. И сега в преди да ви напомня, че утре ще продължим в 9.30 тук в пленарна зала. Нека да ви пожелая и ползотворна работа и се надявам да ви видя всички.